обявявам предложението за прието по член 74. Председателят ще подпише решението заедно с председателя на съвета днес след обед. Следващият доклад е, на господин Морейра. Контрол на износ, трансфер, брокерска дейност и транзит на изделия и технологии за двойна употреба. Няма предложения за изменения. Препоръката на позицията на съвета е прията. Следващия доклад господин Ланген е Борсови деривати. Преди да гласуваме, давам думата на представителя на комисията, комисар Таяни. Комисията се поздравява за политическото споразумение, което бе постигнато, но иска също да обозначи факта, че има възражение срещу една от клаузите в текста. Член 67 алинея 3 трябва да отпадне според комисията. Член 190 трябва да се интерпретира в смисъл, че комисията е автономна в изготвянето на делегираните актове. Според експертните мнения, а именно споразумението между трите институции отразява този, тази разпоредба на член 190 и не можем да излезем извън а, текста, предвиден и в а, преамбюла. Благодаря. Давам думата на господин докладчикът Ланген. Благодаря, госпожо председател. По този правен въпрос веднага ще вземе отношение председателят на съответната парламентарна комисия. Бе отхвърлено предложението на комисията, както от страна на съвета, така и от страна на парламента. Така че става дума за едно неоснователно предложение. Но нека направя няколко коментара по целия законодателен проект. Регламентът за дериватите е един от основните законодателни актове в областта на регулирането на финансовите пазари. Преди три години се разрази кризата с Lehman Brothers. Сега приемаме законодателен акт, спрямо който търговията с извънборсови деривати трябва да се регистрира централно. Обемът на тази търговия през 2011 година възлизаше на 708 милиарда американски долара, 7 пъти по-висока сума от БВП в целия свят. С този законодателен акт най-накрая ще се въведе механизъм за контрол върху този много голям и труден за контролиране пазар, контрагентите в бъдеще ще трябва да регистрират всяка сделка, която се извършва. Също така се предвижда и регулиране на институции от трети страни. Възползвам се от възможността специално да благодаря на колегите, на комисията в лицето на комисар Барние. Съжалявам, че правилника за дейността при едно толкова важно гласуване не ни дава възможност за подробно разискване. Все повече нараства броят на неофициалните триалози и мисля, че правилата трябва да се променят. От юни 2011 година, когато започнаха разискванията в парламента, се провеждаха преговори в рамките на триалози. Нямаше възможност въпросът да се обсъди тук и мисля, че правилата трябва да се променят. Благодаря. Госпожо Болс, имате думата. Благодаря ви. Отбелязах казаното от комисаря във връзка с точка 3 от член 67. Не възнамеряваме да заличим този текст. Разпоредбата гласи, преди приемането на делегирани актове, комисията следва да се консултира с Европейски орган по ценни книжа и пазари. Това е независим регулаторен орган и парламентът е срещу независимостта на този орган. Ние не искаме също така да се налагат задължения. По тези причини ние не споделяме позицията на комисията – че има нарушения на договора за функциониране на Европейския съюз, по-специално разпоредбите за междуинституционалните споразумения. Бих искала това да се впише в протокола. Благодаря. Нека сега да гласуваме по доклада. Първо започваме с изменение 34. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме за измененото предложение за, против, въздържали се. Виждам един глас някъде в далечината. Сега гласуваме за целият текст с електронно гласуване, край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Доклада на госпожа Марен Шартие «Минимални изисквания за здраве и безопасност» има изменение, изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Измененото предложение гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Законодателното резолюция, моля гласувайте електронно за. Край на гласуването. Приема се с много голямо мнозинство поздравления за докладчика. Господин каза административно сътрудничество в областта на акцизите. Има, обръждам ви внимание, че 12, изменения 12 и 14 не се отнасят до всички езикови версии. После ще се търси съответното решение за езиковите версии. Сега първо гласуваме анблок изменения 2, 11, 13, 15 и 29. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение 1 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема с голямо мнозинство. Поздравления! Не, извинете. Сега гласуваме изменения текст с вдигане на ръка за, против, въздържали се, приема се законодателната резолюция за. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се отново с голямо мнозинство. Поздравления за докладчиката. Доклада на господин Вон прогнози за приходи и разходи за 2013. Разгледахме предложението за резолюция. Започваме с втора е, параграф за. Не, извинете, електронно ще се гласува. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение едно. По именно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. Създигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3. За... Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. По именно гласуване. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отпада. Изменение 4 с дигане на ръка за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5 по именно гласуване. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. По именно гласуване. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Цялостният текст на резолюцията по именно гласуване. Добре, сега вече можете да гласувате. Моля, гласувайте. Ето, можете да гласувате. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство поздравления за докладчикът. Доклада на госпожа Матера. мобилизиране средства Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Изменение 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против въздържали се, отхвърля се. Гласуваме резолюцията поименно. Ето сега можете да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Господин Ламансур, изменение на правилник за дейността на Европейски парламент – по отношение на отношенията между парламента и институциите, представляващи националните парламенти. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме цялото предложение за, против, въздържали се, приема се. Поздравления за докладчикът. Процедурен въпрос от господин Мигалски. Моля. Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа, както си спомняте, преди две седмици в Страсбург отложихме гласуването по изявлението за Беларуса за две седмици. Един ден след като президентът Лукашенко не помилва две лица, осъдени на смъртта. Те бяха обвинени за терористични атаки в Минск. Аз посочих тогава, че това отлагане на гласуване ще се изтълкува като знак за слабост и, за съжаление, бях прав на следващия ден, след като се изказах, двамата души бяха екзекутирани. Мисля, че трябва да си извлечем полуки за това как трябва да подхождаме към Беларус и господин Лукашенко. Не трябва да отстъпваме от нашите усилия. Трябва да гарантираме достоен живот на народа на Беларус. Искам да призова да се гласува за резолюцията. No. Благодаря. Сега господин Поташевич също иска думата. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко искам да се спра на казаното от господин Мигалски. Да, аз присъединих към онези, които призоваваха днес да гласувам но не съм съгласен с оценката на господин Мигалски. Не смятам, е, че ние проявихме слабост и това доведе до екзекуцията. Невероятно, екзекуцията дори е била приведена, е, е била извършена преди заседанието в Страсбург. Всичко е било обвито в тайна. Ние не знаем изобщо какво става в Беларуса. Не бих искал да смятаме, че отлагането на гласуването е довел до влушаване ситуация. Преди две седмици се надявахме ситуацията да се подобри. За съжаление не успяхме и днес искам да ви призова да гласувате за резолюцията. Господин Вигенин иска думата. По процедурен въпрос, моля. По процедурен въпрос. Аз подкрепям казаното от господин Проташевич вчера вечерта в последния момент беше предложено разделно гласуване по точка 6 и точка 2. Групата на социалистите нямаше време да реагира, но искам да помоля по именно гласуване по изменение 2 и става дума за смъртното наказание. И отново ще можем да покажем нашия ангажимент с, за отмяна на смъртното наказание. Има ли възражения за това да има поименно гласуване за втората част на изменение 6 и 2? Имате думата? Аз съм срещу предложението за поименно гласуване, защото и преди имахме подобна ситуация. Имаме ясна процедура за искане на поименно гласуване и трябва да спазваме тази процедура. Ако се призовава към поименно гласуване, защото някой поиска, значи всеки от нас може да го поиска. Има ли 40 души, които подкрепят господин Патен за отхвърляне на искането за е, поименно гласуване? Няма, значи ще гласуваме поименно. On compte, on compte. Нека броим още. Bien. Sans en avoir la totale certitude, je pense без да сме напълно сигурни, смятам, че станаха 40 души, няма да има поименно гласуване. Не се приема искането. И нека да минем сега към гласуване. Изменение 6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 Приема се. Поздравление за докладчика. Euh, Сега става дума за назначенията специална комисия по организирана престъпност, корупция и пране на пари. Няма изменения, приема се. Доклада на господин Ламдор, Европейски фонд за демокрация. Моля да гласуваме. Няма изменения за, против, въздържали се, приема се. Предложение за резолюция във връзка с разширяването доклада за Сърбия. Господин Качин. Имате думата. You, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, научих, че Сърбия все още не е изпратила подписаното споразумение за комплексно управление на границите. Това споразумение беше постигнато на 21 февруари в диалог с Прищина и беше една от основните причини, поради които Сърбия получи на 1 марта статуса на държава кандидата. Прищина изпрати подписаното копие на договора, докато Белград още не го е направил изпълнението на комплексното управление на границите е най-важното действие за Белград. Призовавам сръбското правителство да изпрати този документ, за да се запази доверието към правителството на Сърбия и да може това правителство да покаже своя ангажимент към изпълнението на договор. Говоря от името на всички докладчици Сянка, които подпомогнаха моята работа върху доклада. Благодаря. Започваме да гласуваме. Изменение 3 за против, въздържали се, приема се. Тогава изменение 6 отпада, изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Из... Отпада изменение 7, гласуваме изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме за цялата резолюция с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Голямо мнозинство. Поздравления за докладчикът. Следващия доклад Косово. Доклад във връзка с разширяването. Госпожа Луначек иска думата. Заповядайте. Благодаря. Благодаря на всички тълкачици в Сянка за доброто сътрудничество доклада. Ние изцяло подкрепяме Европейската перспектива за Косово. Имам следната бележка. След като доклада е бил гласуван в Комисията по външни отношения, изминаха два месеца и много неща се промениха. Например, има положителен резултат от диалога между Прищина и Белград и се проправя пътя за по-нататъчната европейска перспектива за Косово. За това и искам да посоча да подкрепите измененията, внесени от мен в тази посока. Има искане от групата на социалистите във връзка с изменение 1, измен, изнете, изменение 13, което приветства резултата от диалога. Смятам, че това, че това е изменение изнесено в началото, не е правилно. Трябва да се отнесе това изменение към точка 2, в която става дума за диалога. Моля докладчика от групата на социалисти да съгласи с това преместване на предлагания текст. Ако групата на социалистите не се съглася с това, моля колегите да гласуват срещу това, тъй като този въпрос е обхванато точка 2. Госпожо председател, ние сме срещу това преместване и искаме да гласуваме за текста така, както той е предложен. Нека да гласуваме първо предложението на госпожа Луначек. Окей. Okay. Vous êtes l'auteur, donc effectivement, on laisse les choses telles quelles et la demande de Madame Lunacek est rejetée. Je mets donc au... Предложението на госпожа Луначек е отхвърлено. Сега гласуваме за изменение 13. За. Против. Отхвърля се. Да проверяваме. Изменение 13. Моля, гласувайте електронно. Le vote est fermé. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. За. С вдигане на ръце гласувате. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2 на две части. Поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. Моля за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3. Има устно изменение на госпожа Луначек за. Госпожо Луначек, оттегляте ли се изменението? Добре, добре. Значи. Имате думата, госпожо Луначек? Мислех си, че тъй като изменението така или иначе е включено, няма нужда да го споменавам. Става дума за последните събития от изминалите 2-3 дни. Мисля, че те трябва да се отразят в доклада. Цитирам, приветства намерението на комисията да проучи е, споразумението за стабилизиране и асоцииране, така както бе отбелязано на съвета по общи въпроси на 28 февруари 2012 година, приветства най-вече официалното започване на това проучване от комисар Фюле на 27 март 2012 година по време на първата среща на Националния съвет на Косово за европейска интеграция. Надява се, че то може да приключи най-късно през есента на 2012. Текст, а... Няма възражение? Добре, гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за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 Изменение 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Изменение 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 20. Проверка за 8. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се, приема се. Изменение 20D за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, Въздържали се? Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте по изменение 10. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме за целия текст. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчикът. Следващата точка е доклад относно Турция във връзка с разширяването. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 26. Госпожа Оман Ройтен предлага устно изменение. Има ли някой про... нещо против устното изменение, представено от госпожа Оман Ройтен? Имате думата, заповядайте. Искам да добавя етнически и религиозни общности в устното изменение. Има ли някой, който да е против? Не? Да гласуваме тогава на части. За първа част гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отпада. Да проверим втора част на изменение 26, електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърта част за, против, не сме сигурни. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се. Не съм сигурна. Нека да направим проверка. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 де за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, има устно изменение на господин Обиолс. Господин Обиолс, искате ли да ни го представите? Ще изчета текста, за да знаете какво предлагаме. Осъжда скорошните атаки срещу европейски офици на турски вестници и настоява за координирано разследване на тези нападения. Господин Ламсдорф? Моля, включете си микрофона. Благодаря, госпожо председател. Политическата ми група внесе оригиналния текст на изменението. Съжаляваме, че не е упоменат вестникът Заман, тъй като това е единственият вестник, срещу чието офиси са извършени нападения в Париж, Роттердам, Лондон и Цюрих. Искаме да се упомене този вестник, така ще стане ясно, че и свободата на печата е централна за нас цел. Но... Има ли някой, който е против устното изменение? Не, добре, приемаме. Тогава гласуваме изменение 14 с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 с електронно гласуване ще гласуваме. Моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Става дума за параграф 39. Първата част гласуваме с е, електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20 е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 48, оригиналния текст. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 27 на части гласуваме. За първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. И параграф 50 за оригиналния текст гласуваме. За, против. Уморихте се, май. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, не е ясно. Електронно проверка. Моля, гласувайте. Изменение 8. Край на гласуването. Отхвърля се с много голямо мнозинство. Изменение 9 на две части. Първа част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 22, електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 23D. За, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, приема се. 58 Господин Дартмут прави устно изменение. Господин Дартмут, имате думата. Не е включен микрофон. Мете votre микро или n'est pas Моля, включат си микрофона. Благодаря, госпожо председател. Устното ми изменение е такова. Смята, че преговорите за членство с Турция следва да бъдат преустановени, докато Турция не прекрати действието на безвизовия режим, влязъл в сила през 2009 година и отнасящ се до договор с режима на президента на Сирия Башар Ал-Асад. Е, Има ли възражения? Изчакайте. Има възражения. Bien, donc cet amendement oral n'est pas retenu puisqu'il y a... Има възражение над 40 души против устното изменение, за това не го приемаме. Госпожа Оман Ройтен, давам ви думата. Моля, успокойте се. Няма не става дума за устно изменение. Ние сме подали едно нормално изменение по нормалната процедура. Alors on passe au vote final par... Euh, Нека да гласуваме сега поименно, моля. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления на докладчикът. Доклад за Черна гора. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4. За. Против въздържали се, отхвърлено е. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Гласуваме за целият текст поименно. Моля, гласувайте по електронен път. Крайна. В момента ще е край на гласуването. Приема се с много голямо мнозинство. Доклада на господин Бодо, рамка за корпоративно управление за европейските дружества. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Изменение 2. За. Против. Не е много ясно. Електронно, проверка, електронен вод. Край на гласуването. Приема се. Господин Бодо, имате устно изменение по... Имате думата. Само, че си пуснете микрофона. Okay. Искам да добавя думата доброволен в параграф 18а, за да е по-ясно. Добре, нека гласуваме изменение 1 с из... устно изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. Добре, щом искате да се провери, моля, електронен вод. Le vote е ферме. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Цялата резолюция гласуваме за. Против. Не е ясно. Електронен вод. Текста на резолюцията като цяло. На път е да приключи гласуването. Приема се. Поздравления за господин Бодун. Доклада на госпожа Иванова, Европейска инвестиционна банка. Изменение 1. Поименно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 39 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Параграф 80 за против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въз... приема се. Параграф 88 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 89 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Въздържали се, приема се. Параграф 91 за. Против. Въздържали се, приема се. Ако може малко по-енергично. Параграф 95 за. Против. Въздържали се, приема се. Параграф 101 за. Против. Въздържали се, приема се. Параграф 114 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме за цялата резолюция. За. Против. Господин Гьобелс, процедурен въпрос. Госпожо председател, мисля, че много бързо минахте по втория параграф на 89. Искам да се направи електронна проверка за втората част на параграф 89. Не, съжалявам, вече бе гласувано. Сега гласуваме целият текст за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към доклада на госпожа Валян, доклад за гражданството на Европейския съюз. Изменение едно на две части. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част също по именно гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. Параграф 10. За. Против. Въздържали се. Отпада. Параграф 30. На две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Не е много ясно. Електронен вод, моля, за втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ето, само с два гласа се приема. Точка от преамбюла и за, против, Въздържали се. Отхвърля се. Добре, да проверим точката от преамбюла. Електронен вод, моля. Точка от преамбюла и латинско. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме резолюцията в цяло за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви. Сега преминаваме към изказванията за обясняване на вота. Господин Ламсдорф, имате думата. Много моля да спазвате тишина. В списъците за гласуване моят доклад е описан като доклад по собствена инициатива, но от гледна точка на правилника става дума за препоръка към съвета, т.е. за друг вид текст. Въобще не трябваше да гласуваме по този текст, тъй като съгласно правилника за дейността, той би следвало да е прият, ако няма искания за изменение от политическите групи. Добре, благодаря. Взимаме си бележка. Обяснение на вота сега. Have a good time. Have a very good time. I saw this guy.